Добър ден отново на всички. Нека да започнем отново. Имаме само една точка от дневния ред този следобед. Размяна на мнения с господин комисар Ковач. Добре дошъл, господин комисар, на заседанието на нашата комисия. Вие сте първият комисар, който установи контакт с мен и ме запозна с това, за което ще говорите. Много съм ви благодарна за това. Бих искала да запозная членовете на комисията с процедурата, защото понякога хората не знаят как да поискат думата, но ако помахате с вашата карта, вие ще бъдете включени в списъка на ораторите. И ще имате възможност да зададете въпроси на комисаря, след като той се изкаже. Първо ще давам думата на политическите групи, на координатора или който е пръв от тази група да поиска думата, а след това вече ще дам думата в зависимост от това, кой ще привлече моето внимание. Няма да се придържаме до стрикната процедура, която прилагахме при срещата ни с господин Трише, когато много стрикно следяхме групите да са представени пропорционално. И сега веднага давам думата на вас, господин комисар. Заповядайте. Може да ни кажете всичко, което смятате за необходимо. Преди да ви запозная с въпросите, включени в дневния ред, надявам се, че няма да възразите, ако направя няколко кратки бележки по ирландския референдум. Смятам, че милиони, стотици милиони хора в Европа са много доволни от това, че най сед не, и ирландските избиратели казаха да и подкрепиха Лисабонския договор с убедително мнозинство. Смятам, че това решение на ирландските избиратели ще подтикне до голяма степен ратификацията. Вие знаете, че има две страни, в които все още ратификацията не е финализирана. Надявам се, че двамата президенти на Польша и на Чешката република ще подпишат ратификационните документи в най-скоро време. И ако Лисабонският договор влезе в сила, това ще доведе до по-прозрачен, по-демократичен, Европейския съюз, по-ефективна дейност на всичките му институции, което ще бъде от полза за всичките о, почти 500 милиона граждани на Европейския съюз. Така че просто исках да споделя с вас моето задоволство от резултатите на референдума в Ирландия. Аз наближавам края на моя мандат като комисар по данчното облагане и митнически съюз – и в това си качество искам да ви запозная с най-последните предложения на комисията. Бих искал също да споделя с вас моята философия, свързана с данъчната политика на Европейския съюз. Смятам, че основната цел на тази политика е да насърчава и да укрепва надлежното функциониране на вътрешния пазар – както и да насърчава реализирането на основните стратегии на Европейския съюз и постигането на целите му. Тези цели са нарастваща конкурентоспособност, нарастващ економически растеж, политика за заетост, насочена към създаване на повече и по-добри работни места и сега в условията на кризата, насочена към запазване на работни места сигурността на енергийните доставки чрез по-добра енергийна ефективност и забавяне на промяната в климата. Това са някои от най-важните стратегически цели на Европейския съюз, които са подкрепени и от данъчната политика. Бих започнал с нещо, което се отнася към миналото, що се отнася до процедурите. А това е въпросът за намалените ставки на ДДС. След около 10 годишни дебати, съветът на министрите на економиката и финансите постигна съгласие за разширено и постоянно прилагане на намалени ставки за трудоемки и предоставяне на местно ниво услуги, като фризьорски салони, ремонт на частни жилища и други. Като отчитам характера на тези услуги, мога да кажа, че постоянното и разширеното прилагане на намалените ставки на ДДС със сигурност запазва хиляди малки фирми в Европа и позволя да се запазят десетки хиляди работни места. Затова тази промяна е много важна и надявам се, и искам да кажа, че Европейския парламент и особено вашата комисия изиграха изключително важна роля за вземането на това решение. Много се радвам, че дори и срещата на върха на Европейския съюз излезе с заключителен документ, в който съветът Екофин беше призован да намери решение на този проблем. Наистина, много важно беше да се намери решение до края на март и през марта съветът на министрите на економиката и финансите единодушно взе решение. Както ви знаете, по данчните въпроси е необходимо единодушие и затова понякога постигането на съгласие е твърде сложно. Ще говоря и за ролята на европейската данъчна политика, която набира инерция в момента в условията на криза. Важни цели тук са борбата с данъчните измами, избягването и укриването на данците. До 250 милиарда евро годишно се губят в резултат от тези измами, което е два пъти повече от бюджет на Европейския съюз – и пет пъти повече, отколкото разходваме за общата селскостопанска политика. Тоест, това са огромни суми. Моят опит показва, че поради кризата значението, не само финансовото, но и моралното и политическо значение на борбата срещу данъчните измами и укриването, избягването на данъците е особено голямо. Този въпрос винаги е бил в центъра на вниманието на Европейската комисия, разбира се, в центъра на моето внимание. Разбира се, ще говори за доброто управление в сферата на данъчното облагане. Само преди два месеца през юни, по моя инициатива и по инициатива на моите служби, съветът Екофин подчерта значението на доброто управление в данъчните въпроси и значението му за борбата за транснационалните данъчни измами и избягване на данъци. Разбира се, това измерение има вътрешни и външни аспекти. Вън... Вътрешният аспект е засилването на доброто управление в данъчната сфера в рамките на Европейския съюз. По този начин ще се осигури политическата и моралната основа да се изискват определени действия от трети страни, страни извън общността, защото иначе не бихме могли да имаме заслужаващи доверие аргументи, когато преговаряме с тези страни. Комисията предложи изменения към три важни законодателни акта. Директивата за облагане с данъци на спестяванията – директивата за сътрудничеството между данъчните органи и директивата за взаимното подпомагане между данъчните органи на държавите членки. Що се отнася до измененията към първата директива за облагането с данци на спестяването, тя затвори преди съществуващите вратички в законодателството и позволи да се избегне данъчното избягване и изкривяването на пазара – като съответно намали административната тежест на разплащателните фирми и органи. Вашата комисия подкрепи това предложение и ЕКОФИН се ангажира с продължаване на обсъждането на предложението с цел да се постигне балансирано политическо споразумение – тази есен по време на шведското председателство. Бих искал да спра на две изменения. Първо, разширяването на директивата за данъчно облагане на спестявания, така че тя да обхване други финансови продукти, например живото за страховането. защото в сегашната и форма тази директива не обхваща някои нови финансови инструменти. Е, също така са обхванати някои други структури, фондове и фундации, които преди са се използвали, за да се избегнат разпоредбите на директивата за данчно облагане на спестяванията. Също така има някои други получителни промени, за които искам да ви информирам. Първо, що се отнася до прилагането на директивата за данъчно облагане на спестяванията, Белгия реши да премине към автоматична обмяна на информация, а не както преди само да задържа удържането на данъците. И това ще се случи от 1 януари следващата година. Това е важна промяна в белгийската политика. Второ, една от десете територия, която принадлежи частично на Обединеното кралство и на Холандия, също обяви, че автоматично ще извършва обмен на информация от 1 юли 2011 година. Започнаха консултации с пет държави, не членки на Европейския съюз, Швейцария, Лихтенштайн, Монако, Сан, Марино и Андора, които участват в спогодбата. Започнаха консултациите с тях с цел да се подобрят двустранните спогодби между тях и Европейския съюз, с цел те да въведат същите промени, които са въведени в директивата за облагане на спестяванията. И също така започнахме преговори с три азиатски международни финансови центъра с цел да предотвратим някои измами. И това са Хонконг, Макао и Сингапур. Ние започнахме преговори с тях за тяхното възможно присъединяване към разпоредбите на директивата за данъчно облагане на спестяванията. Преди те бяха те нямаха никакво желание да преговарят с нас но сега вече те изразиха своето желание да си сътрудничат с Европейския съюз, така че се надяваме, че те ще се присъединят към системата с цел да предотвратим измами, които са свързани с европейски и азиатски капитали. Също така преговаряме с Норвегия по същия въпрос. Така че това са важни положителни промени. Те показват, че директивата разширява и географския си обхват – Що се отнася до измененията към директивата за административно сътрудничество и директивата за взаимна помощ, то целта и на двете е да подобрят оценката и събирането на данъците сред всички дънакоплатци във всички държави членки. Една разпоредба изрично забранява банковата тайна в случай на данъчно облагане, данъчните органи между държавите членки ще могат да обменят такава информация. Това е много важно предложение. Сега то се разглежда от съвета Екофин. Призовавам вашата комисия да подкрепи тези инициативи през следващите няколко месеца. Нека да разгледаме сега външното измерение на този въпрос. Един от инструментите, който укрепва доброто управление в трети страни, е да сключваме споразумение с тях в съответствие с член 27 на типовата конвенция на ОИСР с цел и отстраняване на банковата тайна като пречка пред обмен на информация. Комисията започна такива преговори с Лихтенштайн и Лихтенштайн премина от пълна липса на сътрудничество към сътрудничество. В момента Лихтенштайн е готов да обменя информация в случай на избягване на данъци, докриване на данъците и вече не избягва сътрудничество. Комисията получи от съвета Екофин мандат да започне подобни преговори с Швейцария, Монако, Сан Марино и Андора като се спазва модела на преговорите с Лихтенштайн. Комисията активно работи по сключване на подобни спогодби, двустранни спогодби между държавите членки и трети страни. И дори се предлагат финансови стимули в рамките на Европейския фонд за развитие на редица карибски и тихоокеански страни в обмен на приемане на принципите на добро управление, които включват и честното, честната данъчна конкуренция. Комисията ще даде оценка на резултатите следващата година. Сега няколко думи за борбата срещу измамите с ДДСО. ДДС. 60-70 милиарда евро годишно са загубите от този вид измами. През 2006 година комисията предложи две много радикални предложения за борба с измами с ДДС. едно от тези новаторски предложения, направо революционни предложения, беше общото прилагане на обратното данъчно облагане при вътрешно общности сделки. Нито един от тези инструменти не получи дори мнозинство в съвета, затова трябваше да отложим предлагането на тези инструменти, защото тогава през 2008 година ние вече бяхме изгубили две години. Но ние не искахме повече да губим време, затова оставихме на страна тези предложения и предложихме един план за краткосрочни действия през декември 2008 година. Там има редица предложения за по-широко и по-ефективно използване на традиционните методи за национален контрол – по-добро сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки, да се намали времето за обмена на информация и също да се осигури свободен достъп до някои данни в базите данни на данъчните администрации на държавите членки. От тогава, от декември 2008, ние представихме всички тези предложения в краткосрочния план за действие като законодателно предложение на Екофин. Така че в момента Екофин разглежда тези предложения. Предимството на тези предложения е, че тези мерки ще бъдат реализирани много бързо, без да налагат допълнителна административна тежест върху економическите субекти. Тъкмо обратното въвежда се електронно фактуриране, което значително намалява разходите за административна дейност и за съответствие с законодателството. Комисията съгласи че все още сме твърде далеч от 100% електронно фактуриране на всички предприятия. Обаче, когато се премина до там, 18 милиарда евро годишно ще бъдат спестени. Един от основните елементи на предложението е създаване на Еврофиск, една обща оперативна структура за борба с измами с ДДС. Комисията се стреми максимално бързо да реагира, когато нови видове измама. Комисията прие предложение за въвеждане на модела за обратно данъчно облагане в пет сектора, т.е. все още няма всеобхватно използване на този модел, все още обхватът е ограничен, свежда се само до пет сектора, компютърни чипове, мобилни телефони, благородни метали, парфюми и сертификати за емисии на парникови газове нещо, което е много ново. Така че ни представихме това предложение, комисията го одобри и сега то вече е представено на Екофин. Много се надяваме, че Екофин в най-скоро време ще одобри тези предложения. И накрая бих искал да ви кажа, че в моите чекмеджета и в чекмеджетата на Екофин оставяме две предложения, които са много важни за мен – първо е общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Целта е да се хармонизира, очевидно не данъчните основи и не други елементи на корпоративното данъчно облагане. Целта е да се хармонизира само метода на изчисляване на данъчната основа. В момента има 27 различни метода за изчисляване на данъчната основа по един за всяка държава членка. И това означава, че има много сериозна административна тежест и много сериозни разходи за съответствие. В САЩ всичките щати използват една и съща методика, а ние използваме 27 различни модела. Така че важно е да имаме единен набор от правила в общността. В крайна сметка това ще доведе до по-голяма конкурентоспособност на общността. Това е един от въпросите, който е много важен за мен. Дори емоционално съм привързан към решаването на този проблем. Следващото предложение е свързано с данъчното облагане на енергийните продукти. В момента енергийното данъчно облагане или по-точно данъчното облагане на емисиите. Въглероден двуокис се а, обхваща от системата за търговия с емисия. Тази система е добра, но проблемът е, че тя обхваща само 45, не повече от 50% от всичките емисии парникови газове, включително и емисиите въглероден двуокис. И не обхваща другите части. За това са необходими други економически ефективни методи и пазарни инструменти, които да насърчат амбициозните цели на стратегията на Европейския съюз в сферата на климата и енергетиката. И това ще означава намаляване с 20% на емисията парникови газове и по-висок дял на използването на възобновяеми енергийни източници. Това ще бъдат пазарни инструменти и ние ще имаме една изменена система за енергийно данъчно облагане. В момента имаме такава система, но тя ще бъде променена. Данъчната основа ще бъде разделена на две части. Първата ще зависи от дела на енергията вложена в продукта. Тя ще бъде около 60%, а Втората част ще зависи от емисиите на въглероден двуокис или други парникови газове. И по този начин ще има ценово предимство за възобновяемите енергийни източници. Така че това е предложението, което ще бъде обсъдено от новата комисия. Много се надявам, че това предложение ще бъде одобрено от Екофин. Бих искал много ясно да заявя, че аз не мога да поемам никакви ангажименти от името на новата комисия или новия комисар, аз тук споделих с вас моите лични цели, моите мечти, свързани с моята област на дейност. Благодаря ви. Right, uh, Много ви благодаря. Има малко объркване в списъка. След секунда ще се справя с този проблем. Мисля, че парламентът почти винаги е бил на ваша страна по време на последния мандат. Тук говоря като докладчик по измамите с ДДС. И подобно на вас, парламентът иска по-амбициозни действия. Искаше ги в миналото, но много трудно да се постигне единодушие в съвета. Много се радвам от това, което, на това, което казахте за това да се спрат измамите що се отнася до системата с търговия с емисии и други подобни. И така, първи. Всъщност само господин Мен имам от ТНП в момента записан, така че ако искате да сте прав. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че пръв ще се дам въпрос. Господин Ковач, доста неща казахте, които трябва да обмислим. Аз искам обаче да говоря за а, пристаните на почти никакво данъчно облагане. Много сериозни неща се случваха и всеки път, когато се случи нещо, казваме, нямаме адекватна система. Люксембург, Лихтенштайн и е, други се променят и тази директива за облагането на спестяването означава, че държавите се опитват да се променят. В Сингапур, например, когато нещо се случи, тогава казваме, това е извън Европейския съюз. Как обаче ще постигнем нещо с Сингапур? Казвате, има разговори, но как можем да ги понатиснем, така че те да станат част от този механизъм, за да има сътрудничество с данъчните власти, което преди не е съществувало как можем да а, постигнем нещо повече, а вече доста сме постигнали, що се отнася до банковата тайна. Доста неща могат да се научат от Европа. Сега по отношение на Екофин. Казвате, че свършва мандата ви, но не знаем в бъдеще какво ще се случи. Може ли съвета Екофин всъщност да види дали е, е готов да учи или не. Не само заради кризата, на която трябва да реагираме, но те готови ли са да учат един от друг? защото трябва да имаме общи правила и това е нещо свързано с здравия разум. Вторият ми въпрос е сега дали наистина намалените данъчни ставки ще са разумни за малките и средни предприятия? Е, някои казват, не може навсякъде да въведем тези ставки. Кой е правилния път. Не само поради кризата. За да могат операторите да реагират адекватно. Много ви благодаря. Първо по отношение на данъчните убежища. Доколкото аз разбирам нещата, все пак Нека да помислим, че има държави, а има и държава, която най-добре познавам, има становища, които казват, че това е място, където моят политически опонент има инвестиции. Мисля, че има обективни критерии от този, който посочих. Днешното обежите е място, където облагането е прекалено сложно и непрозрачно. На второ място това са места, които безразборно облагат по отношение на инвеститорите. Например, външните инвеститори имат по-ниска ставка от вътрешните, за да може да привлекат повече капитали. И на трето място това са места, където не може да се получи информация за дънакоплатците и те постоянно се позовават на правилата за банкова тайна. И затова ви казват, не може да ви подадем информация за вашия дънакоплатец. Това са три обективни критерия за такъв тип данъчни обежища. Кризата имаше огромно голямо отрицателно въздействие върху нашите економики, но някои от положителните въздействия на кризата бих казал, че са по-силната воля да се разреши такъв тип проблеми, за да се намали броя на такива обежища, да се намали избягването на плащане на данъци и данъчните измами. Както и за това борбата срещу тези обежища да бъде по-активна. Европейската комисия изигра много важна роля в този процес. Ние започнахме с инициатива, направихме предложения, но Нямаше да успеем, ако не бяхме подкрепени от държавите членки. Както и от държави, като е, страните членки на Г-20. През април бях, а всъщност, извинете, бях по време на подготовката на априлската среща на Г-20 и дори по време на подготовката се оказа, че тази група ще е готова да прилага дори санкции срещу е, държави, които не желаят да се сътрудничат това отношение. За около седмица 40 юрисдикции, които бяха в сивия списък на ОИСР, заявиха, че имат нова позиция, а тя бе, че те са готови да се сътрудничат с всички ни спрямо член 26 на Примерната конвенция. Много острови в Атлантическия океан, много острови в Тихия океан, в Карибския басейн, както и континентални държави. Това беше наистина положителен сигнал. Дори след лондонска среща на върха отидах до Париж, за да говоря с генерален секретар на ОИСР. И по време на нашите разговори дойде едно последно, че последните четири страни, които са в черния списък, това бяха Панама, ако не се лъжа, Коста Рика, Филипините и Малайзия, са обявили, че са готови да се сътрудничат. Така че вече няма черен списък. Няма и сив списък. А един списък с държави, които са заявили своя ангажимент за спазване на принципите. Но голяма част от всичките тези държави 2002, 2003, 2004 се отказаха от тези свои задължения и не са ги приложили. Така че постигнахме съгласие с ОИСР, секретарията на ОИСР, Европейската комисия, заедно да извършват мониторинг на прилагането на практика и внедряването на всички тези механизми. И се радвам, че на последното заседание на Г20, когато имаше държавни правителствени ръководители, отново отново заявих, че ще има санкции от следващата пролет, ако не бъркам, също всички от тези е, държави, които не желаят е, да спазват правилата. Това е един много ефикасен инструмент. Вие споменахте Сингапур. Един пример ще ви дам с Хонг-Конг. По-добре го познавам, защото лично съм водил преговорите с тях, но мисля, че така или иначе те са в една категория, затова примера ми ще е оттам. Отидах за първи път в Хонг-Конг с колегите и тогава министра на финансите на Хонг-Конг казваше, че не могат да обменят информация с нас. Първо, защото не облагат с данъци спестявания, нито а, на граждани на не граждани, нито пък, че събират информация, а пък като не събират информация, няма какво да обменят. И дори да са имали информация, то тогава законодателството на Хонг-Конг няма да им позволи да го направят. Така че един вид няма изобщо за какво да говорим. Една година по-късно същият министр на финансите дойде в Брюксел, в моят кабинет и каза, че е готов на пълно сътрудничество и как те ще участват в целия механизъм за данъчно облагане на спестяванията. Що се отнася до намалените ставки ДДС, да, прав сте, това не е разширен списък, а един компромисен списък. А, трябваше да работя изключително усилено, за да се постигне този компромис – и да сключвам сделки с онези държави членки, които казваха да, подкрепяме идеята, ако това и онова не ни го отстъпите. Обаче няма да сме съгласни. А всичките тези отстъпки обаче не трябва да нараняват, накърняват, извинете, интересите на другите държави членки. Намалените ДДС ставки не са задължителни. Те са една от възможностите, между които избира държавите членки. Така че сега имаме един разширен списък на такива намалени ставки, където влизат дори някои стоки и държавите, правителствата, имайки предвид най-вече бюджетния си дефицит, биха могли или да, или да не прилагат тези намалени ДДС ставки. Благодаря. Благодаря. Може би останалите отговори ще са по-кратки. 15 човека искат да зададат въпроси. Първият оратор за социалистическата група е господин Доминичи. Грация, президенте, грация, комисарио Ковач. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Ковач. В края на вашето изказване казахте, че не можете да кажете нищо за бъдещето, но имаше въпроси, които засегнахте, които изискват начин на действие за бъдещата комисия. Един от тези въпроси – доброто управление в, по отношение на данъчната политика. Сега, когато говорим за такава политика, става дума за прозрачност, за данъчна конкуренция, честна данъчна конкуренция. То това са именно теми, по които трябва да работим и за бъдеще. Има напредък в тези области и тук аз мятам, че такъв един напредък е <clears throat> отхвърляне на банковата тайна, за, като пречка за обмен на информация. Обаче вътре в Европейския съюз също има пречка. Например, съвместното, съвместната подкрепа по отношение на инвестициите, на данъчно облагаемите кредите и на автоматичната, автоматичния обмен на информация между данъчните служби. По отношение на външните аспекти, смятам, че Европейския съюз трябва да говори с един глас. Мисля, че трябва да се спазват основните принципи на ОИСР, да ги подкрепяме, но това подкрепяне на тези принципи не винаги съответства с адаптирането на правната база. И често това подкрепяне не се прилага така, че наистина принципите да се прилагат на практика. Какво ние като Европейски съюз може да направим конкретно, за да контролираме, за да проверим нещата по-добре? Ако ни се отдаде да прилагаме принципа за добро управление, и да го въведем като необходимо с е, условие в преговори с трети страни и е, при, когато преговаряме за помощта за развитие, това би било нещо много позитивно. Европейския съюз може да е, настоява за въвеждане на стандартизирани информационни системи за обмен на информация. Това би било нещо много добро. Имам и два въпроса. В момента има така наречената данъчна амнистия – за капитал от чужбина, който да се върне отново в страната. В Италия, например, има такава данъчна информация. Какво смятате вие за, по този въпрос? Не смятате ли, че трябва да се придържаме към основните критерии в Европейския съюз? Как, какво смятате за възможността да се е, установи една рамка за финансовите сделки. Е, да. Аз споменах в края на встъпителните си думи въпроси, свързани с ОККДО и облагането на енергийните източници, извинете, продукти. но така или иначе оставам ги на страна. Разликата между тях и доброто управление в данъчните въпроси е следната. Последното е на масата на Екофин. Бе обсъдено, одобрено от комисията, така че следващата Европейска комисия се е ангажирала да продължи напред по този въпрос. Не мога да приема по-конкретен ангажимент от страна на следващата комисия, свързани с общата общо консолидирана корпоративна данъчна основа и енергийните продукти. Има много работа, която се върши в вътрешен и външен план, тя е координирана, защото ако във вътрешен план не се работи, няма как да се получи нищо и във външен, тъй като няма е, легитимност нашето усилие, ако не го направим самите ние. Що се отнася до адаптирането и прилагането, да, съгласен съм с вас и аз съм обезпокоен. Но разликата между преди и сега е, че Европейската комисия и секретарията на ОИСР са ангажирани да извършват тесен, извинете, близък надзор над тези а, процедури и да се налагат санкции при неизпълнение. Така че нещата изглеждат много по-добре от преди и по-обещаващо. Споменахте, че трябва да има параграф в двустранните споразумения между държави членки на Европейски съюз и трети страни. Точно това искаме. Ние представихме проект за съобщение, което бе е одобрено от съвета Екофин, което приканва държавите членки да включат такъв параграф за всички двустранни спогодби, дори ако тези спогодби са за търговия или за нещо друго, например за техническа помощ. Така че всички възможни споразумения, които нямат като предмет данъчните измами. Мисля, че това бяха вашите въпроси. Не. Накрая, различните облагания на, да, на банковите транзакции. От време на време се говори за такава е, една ставка, едно такова облагане. Като имаме предвид ролята на финансовите пазари и финансовите институции по време на криза, мисля, че е съвсем логично че отново това е на дневния ни ред. Преди няколко години пак беше, но настоящото предложение е малко по-различно от, такса, от, от изнете данъка Тобин, защото този данък бе направен само за транзакции, които са свързани с обмена на валута. Настоящото предложение, което не е представено законодателен вид, все пак е по-общо. Аз лично харесвам това предложение, защото то ще генерира допълнителни приходи за общностни цели. Разбира се, напълно съзнавам, че тъй като това е данъчен въпрос, е необходимо единодушие. А имам известни съмнения дали ще може да се стигне до такова по този въпрос. Какъв беше последния ви въпрос? Опитам да си спомня. Ами беше... А, да, беше свързан с данъчната амнистия. А, това не е компетентност на общността. А ако ви интересува личното ми становище, мога да ви го кажа. Но не като член на Европейската комисия, просто лично становище. Аз поделям становището, че са прави онези, които твърдят, и не говоря за Италия, говоря за която и да е държава, та, че такава данъчна амнистия може да има много лошо въздействие върху а, желанието на порядъчния данъкоплатец да си плаща данъците. А това са доста хора и аз наистина се безпокоя за това. Thank you. Благодаря за групата АЛДЕ, господин Клинц. Yeah. Господин комисар, Аз изслушах вашето изказване и разбрах, че а, не смятате, че ще сте член на следващата комисия и вероятно това е нашата последна среща днес. Благодаря за вашата работа и вашия принос до момента. Този принос, успехът на този принос ще покажат последващите години. Вие много неща се опитахте да направите, но се вижда, че именно това е една много трудна област данъчната, данъчното облагане. Искам да направя следните коментари. Намалените данъчни ставки не постигнаха това, което се очаквахме от тях. Видях в Франция че ресторантите опитват, се опитват да намаляват цените по този начин. А, имаше едно дълго меню и на две от а, ястията нямаше цена, защото печалбата идвали от намалените данъчни ставки. Така че не бива да наценяваме намалените данъчни ставки като инструмент. На второ място данъчните измами. Тук не мога да разбера как се свързват сумата, която насувахте вие, 250 милиарда евро на година и това, което ние имаме в данъчните озиси, данъчните обежища. Ако погледнем ситуацията това са суми, които се превеждат в държавите членки, т.е. 90% някъде се губят всъщност. Независимо дали е това е Лихтенштайн, Швейцария, е, е, Белгия или Австрия, това са някъде суми, които потъват и се надявам всички да са съгласни на този обмен на информация, да участват в него, защото приходите далеч не са на това на, ниво, на което би трябвало да са, но вие не можете да го промените, това го зная. В рамките на кризата а, говорим за регулативен арбитар. т.е. економическите оператори, субекти знаят как да печелят от надзора, но и това се отнася и при, за данъчното облагане. Хората знаят как да боравят с различните данъчни ставки, за да печелят. И всъщност кризата трябваше да ни покаже, че, че заедно с регулативния арбитраж Е, трябва да направим нещо и в областта на данъците, нещо като данъчен арбитраж, т.е. не трябва всички данъчни ставки да са еднакви, но трябва да имаме прозрачност в структурата на данъчното облагане. Това трябва да се подобри. И се питам, дали може би не трябва да вземем предвид една политика по отношение на ДДС, то може би ни трябва една по-добра хармонизация по отношение на ДДС. Ние имаме разлика в държавите членки по ДДС между 15 и 25%. Това е една доста голяма разлика. И при положение, че имаме едно толкова голямо задлъжняване на държавите, това би допринесло, еднаквяването на ДДС би допринесло за преодоляване на проблема. Сега, ако аз, например, имам акции в Nokia в Финландия и Nokia ми изпраща дивиденти, то Финландия получава определен данък за това. Данък на происхода. И аз мога да си върна този данък, като си подам данъчната декларация. Ако обаче аз имам акция в Дито в Швейцария, то данъците се различават всъщност по големина, но начинът по който аз си връщам този данък се различава. От страна в страна нещата са различни. И бюрокрацията е толкова голяма, че е, човек си казва ми, добре, ще вземи е тази, е, отказвам се от тези 15%, които, които, които Финландия ще ми върне. Тук, може би, комисията трябва да се намеси и трябва да да защити интересите на малките акционери. Yes, I eh, do share. Да, споделям вашето становище. Наистина, що се отнася до данъчното облагане, много е трудно да има пробиви от този тип. Аз а, по време на моя мандат често съм се сблъсквал с това, но сме постигнали нещо, което малци не очакваха да бъде постигнато преди самото начало. Що се нася до намалените ставки на ДДС, съгласен съм с вас, че в повечето случаи намалените ставки не се прехвърлят на потребителя. Напротив, увеличава се данъчното облагане, но понякога дори когато се увеличават данъците, а, това не се прехвърля на потребителя поради конкуренцията. Но това, както казах, е един от вариантите, една от опциите, между които избират държавите членки и трябваше да убедя част от държавите членки, като например Германия, като например Дания, пък и други, които бяха абсолютно против разширяването на списъка на намалени ставки ДДС. Аз пак казвам, той не е задължителен, той е факултативен. И бях много активен в тази сфера, защото исках да дам по-големи възможности на държавите членки да избират, да бъдат по-гъвкави по този начин, пък и това им предлага този списък. В бъдеще едва ли можем да отидем по-нататък, защото в края на Екофин през а, март общото настроение се характеризираше с а, най-общо едно чувство абсолютно против намалените ставки ДДС. А, едва ли до края на мандата бих могъл да изляза с ново предложение. Едно важно предложение обаче беше различно и то е за прилагането на тези ставки спрямо зелени продукти. Това беше британско-френско предложение, но в края на последния екофин през март нямаше никакви шансове да бъде прието. Дори нямаше време да бъде представено така стоят нещата. Що се отнася до данъчните измами, мисля, че трябва стъпка по стъпка да се движим. Вече доста важни стъпки направихме, много сме далече от а, постигане на нулеви измами, т.е. на пълна липса на измами, но положението се подобрява според мен. И това, което ни помогна, разбира се, беше кризата и най-общо политическите а, и морално-нравствени аспекти на кризата. А, в края на този дебат а, поискахме едно изследване, един економически институт, който се нарича Copenhagen Economics. Те изследваха тези намалени ставки и стигнаха до извода, че от економическа гледна точка най-рационалното решение би било да има една единна ставка в всяка една държава. Тоест, по една на държава, не еднакви в съответните държави. Но дори Copenhagen Economics казаха, че са специални цели, като например за политиката в сферата на заетостта, политиката в сферата на културата, аудиокнигите, е, това е възможно, защото е, това са конкретни специфични неща, както и що се отнася до здравеопазването, пък и по отношение на околната среда. За тях се каза, че те имат нужда от е, такъв тип намалена ставка, за да бъдат насърчени. Но Copenhagen Economics казаха, че единна ставка за всяка една държава е по-рационално от економическа гледна точка – но с няколко изключения на намалена ставка ДДС до едно минимално ниво 5%, например. Що се отнася до случая с Nokia, ще го разгледаме и ще ви уведомим. Uh, uh, Благодаря ви. Въпрос от групата на консерваторите. Аз съм, да, господин Стрейчен. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, от самото начало бих искал да ви благодаря за пете ви години тясно сътрудничество с тази парламентарна комисия. Според мен, вие много допринесах, допринесохте за дейността в сферата на данъчното облагане. Госпожо председател, знам, че списъкът на ораторите е дълъг, за това ще бъда много кратък. И въпросът ми за това ще бъде много лесен. И ще се отнася до общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Споделям същото мнение, що се отнася до данъчната конкуренция, както и моя предшественик – Искам да ви попитам, не от техническа гледна точка. Не искам да говоря за подробностите на общата корпоративна данъчна основа. Добрата новината е, че ви имате предложение, което ще се обсъжда, според мен, в отдалечено бъдеще – но искам да ви попитам по-общо, каква е атмосферата в Екофин? Какви са настроенията сред държавите членки по това предложение? Което е много важно за бъдещето. Благодаря ви предварително за вашия отговор. Благодаря ви за въпроса. През 2006 година по време на австрийското председателство аз насърчавах австрийския финансов министр да включи в дневния ред на неофициалното заседание на Екофин да включи това или дори още по-неофициално да го включи в менюто на неофициалния обяд по време на официалната среща. Беше много полезно за мен да изслушам мнението на всички 27 държави членки. Всъщност тогава те бяха само 25, понеже това беше преди присъединяването на Румъния и България, но техни представители също изразиха своето мнение. Ако си спомням правилно, 12 държави членки бяха много за, дори настояваха комисията да действа максимално бързо. Около 10 държави членки изразиха умерена подкрепа, защото ние не внесохме правно предложение, ние само представихме концепцията. И шест държави членки изразиха загриженост. Някои страни казаха, че това ще наруши данъчния суверенитет на държавите членки. Аз отговорих, че това няма да накърни данъчния суверенитет на държавите членки, защото определенът на ставките ще остане в компетенциите на държавите членки. Така че те ще могат да запазят своя суверенитет в данъчната област. Някои страни казаха, че това ще бъде последвано като следваща стъпка от хармонизиране на данъчните ставки. Аз казах, че това не е целта на комисията, че ние не искаме да сложим край на данъчната конкуренция, защото тя има своите предимства. Третият аргумент, който беше най-рационален, беше представен от страна като Балтийските държави или Словакия, които имат единна ставка, беше изразена загриженост, че новата хармонизирана данъчна, основа ще бъде по-тясна, отколкото използваната от тях в момента. Иван Миклош, тогава финансови министр на Словакия, много ясно изрази това становище той всъщност положи основите на плоския данък в Словакия. Целта на комисията беше да има много широка, много опростена данъчна основа, по възможност без изключения. Той говори, че ако хармонизираната база ще бъде такава, то Словакия ще преразгледа своето становище. Това аз научих по време на този неофициален обяд с министрите на економиката и финансите и това беше много полезно за мен. Това също ми вдъхна надежда, че в един прекрасен ден, когато ще има съгласие и може би дори ще има засилено сътрудничество. Но, така или иначе, това е в компетенцията на следващата Европейска комисия и следващия комисар по данъчните въпроси. От зелените, първият оратор, заповядайте. Първо, благодаря ви, господин комисар. Нашата група високо оценява вашата дейност – независимо от това, че имаме някои концептуални различия с вас по ролята на данъчната конкуренция. Независимо от това, ние високо оценяваме вашата дейност. И това също така е факта, че някои вредни форми на данъчна конкуренция остават в Европейския съюз е не по ваша вина, а по вина на други фактори. Смятаме, че ролята на данъчната политика и борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци през следващите години ще стане още по-важна заради загубите в бюджета и под ефективната ставка на капиталовите приходи. Мисля, че за всички е много важно да се използва конкретната ситуация, за да се осигури напредък. Имам три конкретни въпроса, всичките те са кратки. Първо, по обмена на информация. Смятаме, че обмен на информация по искане не е достатъчен. Затова принципът за автоматичен обмен трябва да бъде разширен и да не бъде заложен само в директивата за данъците върху спестяванията. Задам въпрос. Ще има ли възможност трети държави да прилагат автоматичен обмен на информация? Дали вече има такава практика? Особено се интересувам в това отношение от преговорите с САЩ. Дали е имало официални или неофициални контакти, посветени на автоматично обмен на информация в данъчните въпроси? Трето, имаме кодекс на поведение. Дори ако не се е осъществила идеята за обща консолидирана корпоративна данъчна основа, ние имаме кодекс за поведение. Той е постигнал много, но много държави членки намериха начин да заобиколят този кодекс. Това води до големи загуби за много други държави членки. Въпросът ми е какво пречи напредъка в рамките на Кодекса за поведение на бизнес данъчното облагане и да се предотвратят злоупотребите с данъчната конкуренция. Последно, прочетохме в новините и в Швейцария, и в държавите членки на Европейския съюз, че комисията смекчи своята преговорна позиция спрямо Швейцария по холдинговите фирми. Бихме искали да знаем дали това е наистина така. И ако да, защо? Това е защото холдинговите компании в Швейцария много увреждат системата за корпоративно данчно облагане във Франция, Италия и други страни. Благодаря ви. Благодаря ви за високата оценка на моята петгодишна дейност. Вашите въпроси но нека първо да кажа, съгласен съм, че все по-важна ще става борбата срещу данъчните измами. Логично е да се очаква това. Конкретният ви въпрос за данъчната конкуренция. Да, тя може да бъде опасна, но точно ролята на групата за кодекса за поведение е да предотвратява подобни явление. И до сега групата е работила доста успешно. За обмена на информация по заявка или автоматично. Аз лично съм за автоматичния обмен на информация. Но в случай с директивата за облагане на спестяванията, както си спомняте, имаше три държави членки, които не бяха подготвени да се съгласят, освен ако няма друг начин за обмен на информация, а именно задържането на данъка. Сега, за щастие, Белгия промени позицията си. Това е добра новина. Също така, другите 5 плюс 10 държави, 5 европейски страни и 10 територии. Една от тях, остров Мен, в момента въвежда подобна промяна и преминава към автоматично обмен на информация. Не знам дали в САЩ се говори за това, поне не и по време на моя мандат. Може би на неофициално равнище, може би на експертно равнище се говорило за това, не бих изключвал тази възможност, но на моето равнище не са се водили преговори за автоматичен обмен на информация. А, и сега за директивата за облагане на спестяванията. Банковата тайна е една от основните цели в нашата борба срещу измамите и затова първата ни мишена е точно банковата тайна. Смятам, че трябва да се продължи започнатата дейност. С Швейцария в момента водим преговори. Тези преговори съвсем наскоро започнаха, защото получихме мандат от Екофин, но все още сме на много начален етап, така или иначе следваме модела на преговорите с Лихтенштайн. Both... Обединената левица, двама души поискаха думата. Кой ще се изкаже първи? Επειδή, όπως είπε και ο ίδιος, είναι απερχόμενος επίτροπος. Благодаря. Е, господин Ковач е комисар, който приключва мандата си. Той сам каза това и неговото изказване има характера на обяснение или по-скоро на някакво оправдание. Аз бих искал да чуя отговорите на следните въпроси и тези въпроси имат и политически характер. Господин комисар, Вие казахте, че една честна данъчна политика е добър инструмент за насърчаване на заетостта. Растеж обаче не е добър економически растеж и безработните се увеличават. Как може данъчната политика да опосредства заетостта? При какви условия може такава политика да допринесе за съставане на нови работни места? Вие говорихте за данъчните измами това съм си записал. Казахте, че данъчните измами и сумата от тях се равнява на два пъти бюджета на Европейския съюз. Имате ли представа за това какви хора укриват данъци? Давам ви пример в, за Гърция. Тези, които не плащат данъци, това са големите предприятия. Как може да избегнем това? Как може да контролираме тези предприятия по-добре? Трети въпрос. Този въпрос вече съм го задавал на шведския министър на економиката. Става дума за офшорните фирми. Как виждате тези фирми? Дали това е също форма на избягване, на укриване на данъците? Как може да се борим с този феномен? Данъчната политика може да подкрепя политиката в областта на заедостта поне по два начина. Първо, прилагането на ставките на ДДС при трудоемки и предоставяне на местно ниво услуги – намалените ставки за предлаганите на местно ниво услуги няма да доведат до изкривяване на вътрешния пазар. Затова подчертавам значението на този вариант. Когато 8 е държави членки говориха в края на 90-те за намаляването на ставки за такива предприятия, за такива услуги, идеята беше да се създадат повече работни места. Конкретният анализ не показа, че наистина бяха създадени нови работни места. Обаче след няколко години тези намалени ставки на ДДС толкова вече се бяха укоренили в данъчната система на тези държави членки, че още 10 държави членки намалиха ставките и увеличаването на тези ставки ще доведе до загуба на много работни места. Затова за нас беше важно да запазим системата, да я направим постоянна, за да избегнем фалита на десетки хиляди малки фирми и да изгубим десетки хиляди работни места. Така че това е е с намалените данъчни ставки, но това е доста ограничено прилагане. Другият аспект, той е извън общностните компетенции, е да бъдат посъветвани държавите членки да увеличат данъчната тежест върху трудовите ресурси. Аз бих казал, че това трябва да зависи от крайните резултати. Но за да се осигури баланса при бюджета, да се увеличи данъка върху активите, да се увеличи данъка върху потреблението, да се увеличи данъка върху вредите за околната среда. Това са начините за подпомагане на политиката в сферата на заедостта. Много ви благодаря за и вас, които смятат, че <laughs> съм изгубила всяка представа за времето. Господин комисар съгласи, че ще остане по-дълго, за да отговори на всички въпроси. Така че имахме първи кръг от въпросите. Аз ще ви групирам по трима. Сега задаващите въпроси, но искам да ви помоля да бъдете малко по-експедитивни. Надявам се, че списъкът няма да стане много дълъг. Ще кажа кой е в списъка и кога ще се изказва. Първо, Арлен Макарти. Четат се имената на първите три моратори. Следващите. Камфен, and then the third group. Третата група. Is it George Kutas and Jürgen Klut? So, um, if there's anybody I've left... Ако някой се чувства пренебрегнат, моля, ръкомахайте много енергично, но сега давам думата на Арлин. Съвсем накратичко за да може и други да се включат. Много се радвах, че мога да работя в Комисията по вътрешния пазар и на потребителите, където работихме доста, що се нас до регламентирането на митниците. Искам да повдигна един въпрос, свързан с директивата за данъчно облагане на спестяванията. Многократно беше повдигнат този въпрос, но така или иначе си мисля, че има основни моменти, които сме пропуснали. Вие споменахте, че белгийците са преминали към автоматичен обмян, остров Ман аз там миналата седмица говорих с един от основните им а, управници, така че те също могат да минат към автоматичен обмен. Но се питам какво прави комисията, за да направи така, че да има пълен обмен на информация най-вече с Люксембург и Австрия. Защото, доколкото разбирам, те все още работят на базата на данъчно облагане при източника и мисля, че трябва да се вгледаме в собственици държави членки, а не трети страни и Швейцария исках освен това отново да кажа нещо по отношение на ролята на финансовите услуги и каква роля трябва да играете по време на финансовата криза. Както знаете, ръководителя на FSA говореше за един вид ставка, и други лидери от Г20 пък стигнаха до спогодба, що се отнася на една рамка за облагане на транзакциите. И дори, ако може да ми говорите в лично качество, смятате ли, че е реалистично или желателно тази индустрия трябва да започне в крайна сметка да си плаща, а не само да накоплатеца да плаща и потребителите? Thank you. Um, elnök asszony, um, három rövid kérdésem lenne, és valóban rövid leszek, hiszen azt gondolom, hogy a lényeges dolgok már elhangzottak. Благодаря. Мисля, че най-важните неща бяха вече казани, но най-напред искам да спомена трудоемките услуги. Там бяха приложени намалените данъчни ставки. Ако съм разбрала правилно, господин комисара, е, няма еднозначно заключение за последиците от тази мярка. Правилно ли съм разбрала? Няма окончателно заключение, окончателен извод от ваша страна, дали тези намалени данъчни ставки са били положителни или не. И на второ място, данъчните оазиси. По отношение на избягването и укриването на данъците, вие не казахте, не споменахте конкретни цифри. Можете ли да дадете някакъв порядък, какви суми се крият в тези оазиси? На трето място. Какво смятате по отношение на намаляването на данъците като инструмент за оживяване на и възстановяване на економиката? Какви стратегии за излизане на кризата може да предложите на държавите членки? Sorry, three, so... три въпроса, така че господин Оле Шмидт. You, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изразя своята благодарност на господин комисария. Мисля, че направихте всичко възможно а, своя мандат. Минирано е полето, в което работите. Радвам се, че успяхте да намалите ставката ДДС на аудиокнигите и дори е, не само, че успяхте, ами освен това имаше определени министри на финансите, които нямаха никакво желание да го направят и те ви подкрепиха. Така че убедихте ги, браво. Чуда се какво може да направим повече по отношение на акцизите. Малко повече да постигнем там. Вече 10 години се занимавам. Говорим за конкуренция, но тя може да е полезна и не полезна. И аз лично съм за това да има институционална конкуренция също така. Мога да го кажа, защото мисля, че Дания има по-високи данъци от моята страна и ние сме в, а, сред най-най-високите ставки, дори да ги намалим, а, пак ще бъдем сред тях. Така че си мисля, че трансграничните въпроси, свързани с алкохола, с цигарите, с порите. не така ще постигнем интеграция в Европа. Огромно количество алкохол пресича границите. Също се нася и за цигари, и за пури, е, контрабанда. Ако искате да оставите нещо на бюрото на следващия комисар, който и да е той, поне се опитате да оставите една мъничка бележка и по този въпрос, защото според мен това е а, е, нелоялна конкуренция. Благодаря ви за работата. Благодаря. Сега по отношение на първия въпрос от е, тези три. Да, Белгия промени своята политика по отношение на автоматичната обмена на информация е, за облагането при източника и Люксембург поддържа обаче позицията си Знам, че в Австрия имаше определени опити, но то се провали и това е усилие в австрийския парламент. Така че в момента нямам конкретна надежда, че тези две държави ще се присъединят към клуба на онези, които прилагат автоматичния обмен на информация. Но, имайки предвид позицията на комисията, трябва да кажа, че това не е в нарушение на директивата за облагане, на спестяванията е нещо като дерогация. Тази дерогация обаче ще стигне до своя край. И след това ставката за данъка при източника ще се увеличи от 2011 на 35%. И мисля, че това ще промени ситуацията, защото тогава ще се създаде един натиск на тия две, върху тези две държави да променят а, своята позиция, защото 35% данък при източника няма да бъде приветстван от онези, които имат банкови депозити. Що се отнася до данъка Тобин или е, данъка върху финансовите транзакции? Мисля, че на базата на 5 годишния си опит като комисар в тази сфера, не мисля, че в близко бъдеще бихме могли да постигнем единодушно съгласие за това какво е необходимо. Надявам се следващия комисар, който отговаря за този портфел, да може да работи по това добро предложение. Не знам обаче дали ще постигне положителни резултати. По отношение на унгарския въпрос ще отговоря на унгарски. Намалените ДДС ставки Наистина, ние не се оказа, че тази мярка е положителна. Мисля, че 1998 година започна един опит за две години и този опит се, про се удължаваше непрекъснато и аз, когато заех пост на комисар през 2004 година, то тази мярка имаше вече дълга история за себе си. Имаше две възможности или да прекъснем системата, или да я отворим. Но в тази система се включваха само 8 страни. Това не беше добре. Аз се опитах аз казах, нека отворим системата. Това се случи през 2006 година. 10 държави се присъединиха тогава. И аз исках да разширим системата с още е, няколко страни в списъка. И накрая обаче се появиха проблеми. Имаха, имаше краткотраен успех. 18 страни участваха в тази система. Всички, всъщност, които искаха, можеха, се включиха, но се получи опасността, че ако не се намери една, е, едно трайно решение, то тогава стандартите ще да се понижат, имаше опасност да се загубят работни места и тогава помолих Барозо на срещата на върха на Европейския съюз да се намери конкретно решение, ако Екофин не предложи такова. Защото последиците не бяха много обещаващи. Държавите, държавните и правителствените ръководители не знаеха за положението и аз получих подкрепа. Помолихме Екофин да намери решение през март и накрая това беше конкретният резултат. Що се отнася до намаляване на данъчните ставки за оживяване на економиката. Това зависи от самия бюджет на държавата членка. Ако има държава, където дефицитът е много висок, то това е нещо много рисковано, ако се намаляват данъците, защото дефицитът ще се увеличи, а дефицитът означава по-голямо съдлъжняване и е, логично е тогава да се увеличават и лихвите. В такъв случай в краткосрочна перспектива това е едно добро решение, но не и в дългосрочна перспектива. Някои смятат, че намалените данъчни ставки ще окажат влияние едва след 2-3 години. Тогава именно тези хора предпочитат да не се намаляват данъчните ставки. Що се отнася до данъчните оазиси? Какви са загубите при, вследствие на, на сделките правени в тях? Не зная. Може би става дума за 200-250 милиарда евро и загуба от ДДС между 6 и 7 милиарда. Има три основни групи, като например алкохол, тютюневи изделия, както и горива, които са основните тук. Мисля, и това и показва и опита ми, че първия аргумент, когато комисията предложи такива за увеличаване на ставката за акцизи, винаги е била револоризацията – Например, много добре си спомням, когато за първи път излязохме с предложение за повишаване на акцизите върху алкохола, то тогава изчислихме 32% инфлация и искахме да я 32% от 79, ако не се лъжа нататък. Не, 92. Извинете, 1992 поправя с оратора. Новите държави членки съвсем логично заявиха, че това, което трябва да направим с ставката от 92-а, тъй като тогава на нас, казват те, членството ни беше в далечното бъдеще. И някои страни казаха, че е неприемливо да се увеличи ставката за акцизи на алкохол с 32%. Така че намерихме едно компромисно решение, избрахме друга отправна година от която да тръгне. И това беше 2004. -та. Датата на голямото присъединяване, когато новите държави членки влязоха от първата вълна. И като отправна точка взимаме 2004 и тогава увеличението беше само с 4,5%. Така че това беше основата, на която можехме да постигнем съгласие бяхме много близко до него, но имаше едно вето. Чехия наложи вето заради бирата. Така че макар че всъщност, между другото, това нямаше никакво въздействие върху цената на бирата, защото акциза беше по-висок от предложеното увеличение, но тогава чешки министр каза, това е принципен въпрос и той каза, че не е готов да каже да, наложи вето на предложението и ето тук се намираме. Ще оставя това на следващия комисар. Ако чехите правят по-голяма гъвкавост, а имаме определени сигнали, че те ще бъдат, то тогава може да се постигне такъв тип съгласие. Моят опит по отношение на револоризацията е такъв, че биха могли да се изложат различни аргументи. Що се отнася до алкохола и чечуневите изделия, там има съответно въздействие върху здравето на хората, а пък що се отнася до горивата, въздействие върху околната среда. Трябва да обмислим увеличаването на тези, за да може да не увеличаваме обаче туризма за гориво. И тогава се каза, че този тип туризъм води до това да се навъртат нови хиляди километри и допълнителни емисии на парникови газове, на въглероден диоксид и ще е много по-добре, отколкото да ползваме тези аргументи от финансовите аргументи. Благодаря. Uh, be... Следващите трима. So, Господин Булман. Господин комисар, вие казахте, вие говорихте за задачите на данъчната политика. Не само изравняването на тежестите, а и промяната на, на индустриалното общество по отношение на екологията, на модернизацията – модернизацията на нашите индустриални съоръжения. Мисля, че това е много хубаво, което казвате. Сега искам да дам обаче един пример. В дискусията за данък върху твърдите горива. Виждам именно там тази функция на данъците. Аз не съм против, но имаме конфликт на целите, защото държавите членки ще се опитат да предадат отговорността на Брюксел, а самите потребители ще изпаднат в криза. Обаче, ако отидем в другия край на дискусията, финансовия пазар, тогава там имаме съвсем друга ситуация. Ако тук краткосрочно увеличим данъците, ако обложим печалбите от международните сделки, от альтернативните инвестиции, тогава същевременно ние ще възпрепятстваме устойчивите инвестиции в малките и средни предприятия, защото в такъв случай – ще поощрим и другите видове, видове инвестиции. Така че ние трябва да приемем <clears throat> финансовите инвестиции. Да, кажете ни вашето мнение. Дали не трябва да продължим в посока на осветляване на цялата финансова система, къде да приоритизираме дългосрочните инвестиции. Това би било по-разумно и всъщност това би бил и моят въпрос. И накрая от името на социалистите и демократите в, този, в тази комисия искам да изкажа нашата благодарност за това, че не престанахте да се борите и да се застъпвате за една разумна данъчна система в Европа. Защото държавите членки винаги се, се опитват да не отстъпват от своите интереси. И така от, наш, от наше име всичко, е, голяма благодарност и всичко хубаво. Алварес. Благодаря, Ода. Магдалена Алварес. Eh, Благодаря, господин е, комисар. Най-напред благодаря за информацията, която ни дадохте. Това беше много задълбочена и полезна информация. И искам да ви благодаря и да ви поздравя с пре... предложението за директива. Аз като докладчик за доклада за административното сътрудничество, смятам, че това предложение е много амбициозно. Той то със сигурност ще поощри двустранните споразумения, но има някои аспекти, които искам да подчертая. За да се борим с данъчните измами, трябва да има две условия – можене и искане, т.е. волята и желанието. Говореше се за морала на гражданите, но възможността за борба. Това е също много важно. Сега банковата тайна и информационната система, <clears throat> автоматичната информационна система. Това са двата аспекта, които искам да засегна. За банковата тайна. Мислите ли, че може да има проблеми в съвета? Дали ще има спънки по вашия път? И сега е системата за информационен обмен. Бих искала да разбера от вас. Дали ви може да формулирате нещата така, че да са много ясни и да не може да се заобиколи член 8? Oui, bonjour. Merci, euh, monsieur le, le commissaire, pour la, la qualité des... Благодаря ви. Благодаря ви и на вас, господин комисар, особено за високото качество на предоставената на нас информация и за вашата прозрачност. Моите два въпроса са свързани с въпросите на господин Булман. Първата ми среща е срещата на върха в Копенхаген. Остават по-малко от 100 дни до тогава. И какво вие смятате, че трябва да бъде направено в сферата на екологосъобразното данчно облагане, за да може нашия данъчен модел в Европа да отговаря на екологосъобразните изисквания. И какво мислите по време на следващия мандат на този парламент, по време на мандата на новата комисия? Дали ще можем да направим някакви промени в сферата на данъчните корекции на границата? Вторият ми въпрос е за данъчните убежища. Вие казахте, че от пролета 2010 година ще се налагат санкции на страните, които не искат да си сътрудничат. Обаче проблемът е в това, че списъкът на несътрудничещите се страни скоро ще стане равен на нула, т.е. няма да има кой да бъде санкциониран. Дали смятате, че това е задоволителна ситуация? Дали смятате, че при международните преговори комисията трябва да въведе нови критерии за оценка на страни, които не сътрудничат, така че да имаме ефективни наказания, а не просто санкции на хартия. Благодаря ви. Try to give shorter answer because ще дам по-кратки отговори, защото разбрах, че има още две или три групи от задаващи въпроси. Данъчната политика е насочена към даване на определени насоки, защото тя се прилага към всички економически субекти. Затова има данък върху изкопаемите горива. Да, наистина има насочваща функция на данъците, включително и данъка върху финансовите сделки. Затова смятам, че данъкът върху финансовите сделки е доста разумен. Не знам дали ще бъде единодушно прият, но лично аз съм убеден, че това е добра идея. Административното сътрудничество и отмяна на банковата тайна – не мисля, че в съвета ще се сблъскаме с някакви конкретни проблеми. Със сигурност ще има държави членки, които няма веднага да кажат да. Дори когато представихме нашето предложение за измененията към директивата за облагане на спестяванията, аз отбелязах нещо, а именно това, че онези три държави, които вместо да прилагат обмена информация, облагаха данък, с данък при източника, не искаха Екофин да извърши оценка на действието на директивата, а искаха това да бъде направено на две различни заседания на Екофин с интервал от един месец. Те по-скоро искаха да спечелят време. Такива маневри от държавите членки могат да бъдат очаквани от някои държави членки, но в дългосрочен аспект смятам, че ще постигнем отмяна на банковата тайна, защото не, не можем да запазим банковата тайна в сегашното и състояние и тя ще бъде заместена с обмен на информация. Що се отнася до зеленото данъчно облагане – Самата идея на това данъчно облагане беше свързана с по-задълбочено проучване на френско-британското предложение за намален ДДС на екологосъобразните продукти, но имаше много заинтересовани страни, например производители на домакински електроуреди и те посочиха, че това не е най-добрия и най-ефективният метод, за да се осигури фискална подкрепа за екологосъобразните продукти. Те казаха, че по-ефективно ще бъде, ако се приложат данъчни субсидии. Според мен екологосъобразния зеления данък е приемлив. Важно е да се предостави предимство на екологосъобразните продукти, да им се даде предимство пред традиционните продукти, които използват много енергия, независимо дали това ще бъдат данъчни отстъпки, връщане на част от платените данъци или някаква друга форма, която е приемлива за държавите членки. Данъците винаги са сложен проблем. И аз ги разглеждам като последно решение, крайно решение, когато няма Извинете, ставаше дума за коригиране на данъците на границата. И когато говорим за данъчно облагане на въглеродния двокис на глобално ниво, то тогава тук решението, разбира се, е да има данъци на границата. За санкциите срещу несътрудничащите страни. Истинският проблем е, че у нези страни, които подновиха своите ангажименти след ангажиментите си през 2001-2010 година се наблюдават и няма, и ако няма промени, ако няма подобрение, ще се прилагат санкции, за да могат тези държави да спазват поетите от тях ангажименти. Благодаря ви. Имаме още пет човека. Ще дам думата на всички тях. Ще дам повече хартия на господин Ковач, за да може да записва въпросите, защото очевидно това е необходимо. Силви, заповядайте. Вие сте следващата. Благодаря, господин комисар, за вашата работа и търпение. <clears throat> Аз искам да потвърдя това, което каза господин Клинс, а именно положителното въздействие върху потребителите и заетостта на намалените данъчни ставки в... Наистина нещата във Франция не се развиха така добре, на цените не се намалиха. Ето защо трябва да помислим при подобна мярка в бъдеще. Един въпрос. Може би на вашия е, на човека, който ще вземе вашия пост, е, пост в бъдеще, трябва да отправите следващия съвет. Следния съвет. <clears throat> дефицитите се очакват да нараснат в бъдеще. И на нас ни трябва конкуренция в данъчната област, но неразрушителна конкуренция, не съперничество. И Естествено, определена конкуренция трябва да съществува и, например, определени конку... Е, е, предприятия могат да се конкурират, но не бива да се взаимоунищожават. И ние като Европейски парламент трябва да сме в състояние да се застъпим именно за честността и едно, за едно честно данъчно облагане. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. В контекста на кризата отборът на отделните държави членки бе различен. Някои държави решиха да увеличат а, своите данъци и дори да въведат нови такива. Други пък а, решиха да премахнат определени данъци или пък да намалят определени данъчни ставки. Какво мислите вие по този въпрос? Кои държави отговориха по-добре на кризата и в този контекст знам, че в дневния ред на Г20 беше включено предложението да се въведе глобален данък за финансовите транзакции. Каква е позицията на Европейската комисия по този въпрос? Благодаря. Господин Клут. Е, äh, Благодаря. Господин Ковач, това кратки въпроса към вас. тези данъци, свързани с финансовите услуги, са неща, които чухме днес и по-настоящем немския парламент и неговата научна служба излезе с един доклад. Аз го имам у себе си. Тяхното тълкование на Лисабонския договор е, че този данък вече ще бъде невъзможен по новия договор. Има се предвид член 63 и 65 на Лисабонския договор. за начин по който работи Европейския съюз и тогава няма да е възможно да има такъв тип данъчно облагане. Какво мислите по този въпрос? Съгласен ли сте? Или пък смятате, че това е едностранчево тълкование в страна на Германия? На второ място, по отношение на директивата от 2008-12 февруари, която е свързана с а, данък върху оборота и тогава се казва, вътре се казва, че такива държави, които имат а, данък върху оборота на финансовите борси, няма да могат да въвеждат такива, защото това може да доведе а, до ситуации, при които там, където съществува такъв данък, може би ще трябва да бъде отменен. Euh, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, беше трудно вашето начало тук е, в парламента и мисля, че е, ще ви изпратим като един успешен комисар. Вие се опитвахте да постигнете едно съгласие и мисля, че съвет е този, който ни приближи заедно в един период, който съществува вече доста време. Но пък нашите две институции работиха доста добре по отношение на данъчното облагане и по време на този законодателен мандат с парламента наистина работихме от... ние с вас отлично. Сега по отношение на намалената ставка ДДС, част от нас счита, че е необходимо да се удължи списъка, защото според нас това е много полезно. Да речем, ако разгледнем трудоемките услуги и това беше правилният подход. Мисля си обаче, че ще има ужасно въздействие поради предизборните обещания, които доведоха до намаление на услугите, извинете, на ставката за кейтеринг услугите. Това оказа въздействие, което не отговаря на това, което обещахме на професионалистите и доста хора се изразиха по този въпрос. Искам да разбера дали през следващия мандат на комисията няма да направите оценка на въздействието по този въпрос, тъй като понякога така подхожда комисията. Прави оценка на въздействието и разглежда какво всъщност се случва, а, когато се намали ДДС ставката, за да може да стане съвсем ясно, че когато говорим за трудоемките услуги, това е полезно. И там наистина това е един плюс, който насърчава дейността, която иначе ще мине е, на сиво и по никакъв начин не взима от бюджета на държавните членки. Но когато говорим за кейтеринг, то тогава тогава виждаме лошото влияние върху дефицита и бюджета на държавите членки, а не искаме нещата да стоят така. След това исках да кажа нещо по на предложение, направено от ваши предшественици, които имаха сходни взаимоотношения с нашата комисия, подобно на вас. Това беше едно предложение на Марио Монте в един критичен момент, що се отнася до повдигане на въпроси, свързани с данъчното облагане, но си мисля, че а, тук имаме една възможност, от която трябва да се възползваме. А, има хора, които казват, че трябва да има свободен пазар и въобще не ги притесняват подробностите на този свободен пазар, а често това е свързано и с нелоялната конкуренция. След това се изразяват и безпокойство от тези, които биха искали да има данъчна хармонизация, а, вероятно знаете какво е предложението, няма сега да ви го обяснявам, но смятате ли, че има някакъв начин, по който можем да се опитаме да напреднем по този въпрос и ако има такъв начин, или поне да се надявам да има, а, тогава комисията ще създаде ли съответна група, която да може да задвижи а, процеса и да не се блокира този пакет от комисията, което да речем се интересуват други въпроси. Освен това, какво мислите, че трябва да направим ние в парламента, за да подкрепим такова предложение? И накрая, що се отнася до данците върху финансовите услуги, мисля, че мнозина забелязват а, колко привлекателно може да бъде такова едно предложение и вие самия заявихте, че считате предложението за привлекателно. мислили сте за това как може да се създаде необходимата инфраструктура, тъй като когато сме обсъждали този въпрос в, мини, в миналото, това винаги е бил един от големите проблеми. И това е един въпрос, който върви на две нива. От една страна, можем ли да го постигнем вътре в самия Европейски съюз, защото поне имаме някакви общи моменти, на които да закачим всичко това, или пък какво ще стане вече на друго ниво, в глобален план, мисли ли сте по този въпрос? Простичкият отговор може да е си просто не. Но трябва да отговорим на този въпрос. Дали нещата биха сработили? Благодаря. Благодаря. Позволете ми да започна с намалените ставки на ДДС за рестор... ресторантьорство. От самото начало аз подкрепях разширяването на намалените ставки на ДДС за ресторантьорството и други услуги, не заради предизборната кампания на бившия френски президент. Мисля си, че това беше част от неговата предизборна кампания. Аз подкрепях това, защото аз смятах, че не е справедливо в 11 държави членки ще се прилагат намалени ставки на ДДС, докато в 16 това ще бъде невъзможно. Ако мислим за равнопоставеност между държавите членки, подобна дискриминация по която и да била причина не е приемливо. Когато започнах моя мандат, 11 държавите намалиха ставките, но в 16 ставките не бяха намалени. Тоест нямаше равнопоставеност. И за това аз подкрепих тази идея. Послание към моя приемник. Той винаги трябва първо да мисли за основната цел, основното предназначение на европейската интеграция. В краткосрочен аспект идеята за създаването на Европейския съюз беше да се предотврати а, Трета световна война, а в дългосрочен се, идеите се подчиняваха на римския договор. Но в момента вече няма студена война, няма Берлинска стена, няма желязна завеса в Европа. Обаче европейската интеграция има още по-важно предназначение да осигури по-добър живот, повече сигурност, повече солидарност за почти 500 милиона европейски граждани. И да направи всичко това е устойчиво. Това е историческа задача. Данъчната политика трябва да служи на тази историческа задача. Данъчната политика трябва да служи на тези основни цели, ключовите стратегии и основната линия, която трябва да се следва, за да се постигнат тези цели. Така че моят приемник винаги трябва да отчита че определено предложение в сферата на данъчната политика трябва да служи на историческата мисия, историческата задача на европейската интеграция. Да, разбира се, съгласен съм с вас, че честната конкуренция е добро явление, докато разбира се, нечестната данъчна конкуренция не може да бъде одобрявана. Да, редица държави предприеха мерки в сферата на данъчната политика, за да се преборят с криза. Те увеличаваха данците или намаляваха данъчните ставки, отменяха някои данъци. Няма някаква единна обща рецепта. В някои страни това е нещо като плоския данък. Някои държави въведоха тази система и много често ми задават въпрос за това какво мисля за плоският данък. Аз смятам, че това не е от компетенцията на общността. Ако една държава смята, че плоският данък е по-добър, отколкото прогресивното данъчно облагане, ние сме склонни да съгласим. Но виждаме, че все повече повече нови държави членки въведоха плосък данък но сега някои от тях вече обмислят връщането към прогресивното данъчно облагане. Така че това не е универсален модел. Също въжи и за увеличаването или намаляването на данъците с цел да бъде преодоляна кризата. Всичко зависи предимно, ако не е изключително от състоянието на бюджета. Ако бюджетът има нужда от повече приходи, тогава могат да се увеличат данъците, И е, разбира се, ако данъците са разумни, да данокоплатеца трябва да бъдат насърчан да плаща данъците, но също зависи дали е много успешно да бъде намален бюджетният дефицит. Много от вас зададох въпроса за глобалния данък. Комисията няма становище по този въпрос. Някои комисари имат свои лични преценки. Много от тях заявяват, че това е нещо разумно, че може да се обмисли този въпрос. Мисля, че наистина трябва да се обмисли много сериозно този въпрос. Но ако данъкът върху финансовите сделки се въведе, той трябва да бъде първо въведен на общностно ниво. Но в крайна сметка той трябва да бъде възприят на глобално ниво, нещо, което според мен е много сложно. Вече отговорих на въпроса за службите. Оценка на въздействието. Да, смятам, че след известно време комисията трябва да подготви оценка на въздействието възоснова на опита с намалените ставки ДДС за трудоемките и предоставяните на местно ниво услуги, за да се види дали тези намалени ставки са необходими или не ако през 2008 или 2009 година имаше натиск, защото ако не бихме намерили компромисно решение и да направим тази система постоянно, то тогава много страни трябваше да се върнат към обичайните си ставки ДДС и това щеше доведе до катастрофа. Тоест, вече е твърде късно да се променят правилата и трябва да вървим в тази насока а именно намалените ставки за тези услуги. И на последния въпрос ще отговоря, че аз не съм мислил за инфраструктурата, мислил съм само за глобалното равнище. И не бих могъл да отговоря подробно последния въпрос, тъй като не съм обмислял и нямам собствено сериозно становище по въпроса. Благодаря ви, господин комисар. That, that has been quite a, a, a tour de Наистина, вие ни представихте блестящо изказване, блестящо отговорихте на нашите въпроси. Извинявайте, че ви задържахме по-дълго и много сме ви благодарни, че ни отделихте половин час повече време. От името на всички колеги ви пожелавам всичко най-добро. Особено от името на колегите, мога да се изкажа, които са работили по време на предишния мандат, защото работихме с вас в тясно сътрудничество. И накрая искам да напомня, че нашата комисия в 9 часа ще има заседание в Страсбург на 19 октомври. И аз бих искал да изразя моята най-искрена благодарност за цялата помощ и подкрепа, които получавах през 5 години от работата си. Със сигурност сложните ми задачи ставаха по-леки, защото аз знаех, че мога да разчитам на комисията ЕКОН. Бих искал специално да благодаря на Перванс Береш, която беше председател на комисията по време на предишния мандат. Тя лично много ми помагаше. Бих искал да благодаря на сегашния председател. Винаги красиви жени са оглавявали тази комисия.